Колегата Лоренцио Ребега напуска групата ЕНС, считан от 2 март и ще бъде сред независимите. Госпожа на Миранда напуска групата на Обединената левица и се присъединява към групата на Зелените, считано 2 март. От групите